предстоят обясненията на вота. Моля онези, които няма да участват, да напуснат залата тихо. Good morning. Mrs. McGuinness. colleagues we will now take explanations of vote um, and i now give the floor for one to matt carthy who... колеги е, нека да преминем към обясненията на вота господин карти заповядайте но всъщност преди да започнете нека да помоля всички колеги да запазят тишина за обяснението на, на вота. Господин Карти, искате ли да изчакаме още малко? Благодаря, госпожа председател. Този дебат ни дава отлична възможност да защитим европейските стандарти и е, е, статута по отношение на ГМО на страните като Ирландия. Този доклад защитава интересите на гражданите. Е, има групи и политически групи тук в Европейския парламент, които може би са готови да приемат този тип споразумения е, но ние от Шинфен не можем да допуснем подобни възможности е, за намеса на е, големи фирми в европейските решения. Затова ние продължаваме да настояваме за пълна яснота. Държавите членки трябва да имат възможност да забраняват ГМО в защита на гражданите и околната среда. Благодаря. Господин Поспишъл има думата за една минута. Много благодаря. Аз приветствам постигнатото компромисно споразумение, защото съм убеден, че представлява решение. Решение, което може би не е по вкуса на крайно настроените относно ГМО, но дава възможност на държавите членки да забранят на тяхната територия отглеждането на ГМО и това е разумно. Разумно е, защото ще направи възможно за тези, които искат да следват желанието си. Радикални мерки за забрана в, на цялата европейска територия няма да са разумни. Позицията на чешката държава е била винаги в този смисъл, а именно държавите членки да вземат решение за ГМО на тяхната територия. Смятам, че това е разумен компромис. Благодаря. Господин Богович за една минута. Благодаря. Подкрепям приетото споразумение. Наистина с удоволствие го подкрепих, тъй като той изправя грешки допуснати през 2001 година. В миналото бях министър на земеделието и в качеството си на такъв участвах в разискванията на ниво съвет. Знам колко категорични бяха някои държави членки на времето. Приветствам координаторите и всички останали, които допринесоха за постигането на този компромис, в това число и председателя на парламентарната комисия. Знаем в какво се състои компромисът. Държавите членки могат да упражнят правото си на осмотрение, без да има риск да бъдат осъдени от многонационални дружества. Те могат да вземат самостоятелно решението за това дали да отглеждат или не ГМО на своя територия. Много бе важно, че приехме този компромис преди да пристъпим към преговори с Съединените щати за споразумението за свободна търговия. Господин Захрадил. Благодаря, госпожа председател. Приветствам резултата от гласуването. Аз гласувах в подкрепа на споразумението по две съображения. Първо, защото е добре държавите членки да имат възможност да вземат решения за мерки там, където не се изисква непременно прилагането на европейско право. Всъщност в тази област няма нужда от европейско право, според мен. На второ място, в някои държави членки има известна истеричност по отношение на генетично модифицираните организми. И в крайна сметка, ако някой иска да забранява отглеждането на ГМО, нека да го направи без да принуждава останалите страни да следват пример му. И така много се радвам, че е взето решение да се деблокира е, европейското вето. Госпожа Форт, една минута. Благодаря. Ако трябва да изхраним населението на земята, което непрекъснато нарества, ако трябва да се пазим от болести и е, други заплахи, трябва да сме готови и с земеделието, за предизвикателствата, което то предлага. За това аз гласувах за този доклад, който предвижда да се върне на държавите членки решението дали да забранят или да разрешат. Има, разбира се, много развойни центрове, които разработват нови ГМО-та и помагат за изхранването на това население. Разбира се, научно-техническите постижения трябва да ни помогнат да вземем решение на общия единен европейски пазар. Само, че това ще бъде трудно. Така че трябва да позволим на тези държави, които обаче все пак се умяват да подкрепят научно-развойната дейност, да се придвижат по-нататък. Благодаря. Благодаря. Това е, е про, споразумение, което дава възможност на някои държави членки да отглеждат ГМО, а на други не. Но аз не съм за такова едно суверенно връщане на правата за ГМО в правомощията на държавите членки, защото в крайна сметка става дума за продоволствена сигурност и за обществено здравеопазване. Освен това, Нищо в текста на, нашата, на, нашото, на нашия доклад не дава решение на трансграничното прехвърляне на ГМО. И в крайна сметка това е едно цивилизационно решение, ако мога така да го нарека, защото дебатът не е прост и се води навсякъде. Става дума за това как виждаме нещата философски. Благодаря. Благодаря, госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател. Колеги, милиони граждани от производители, отглеждащи биологични култури до обикновенни потребители, след години застой на ниво съвет и след действията на големите биотехнологични концерни дадоха израз на своята воля чрез днешния компромис. Той е крачка напред. Гражданите, неправителствените организации, са достойни за уважение. В Европа има 62 региона, които не отглеждат ГМО. Борбата срещу ГМО започна в Австрия преди 11 години. Отново искам да отдам дължимото на всички онези, които поведоха борба срещу ГМО. Чашата е наполовина пълна. Не е приемливо биотехнологичните концерни да имат право на осмотрение в държавите членки. Ще трябва да се въведе процедурата за издаване на разрешително, така както обеща господин Юнкер, така както обеща и господин комисаре. Трябва да има промени в тази процедура. Благодаря, госпожа Петер. Благодаря много. Въздържах се при гласуването, защото тази директива не зачита напълно правата на държавите членки да правят свободен избор. Тук говоря за принципа на субсидиарност. Споменах го и по време на дебата. ГМО означава, че се принасят гени от един биологичен вид в друг. Нещо, което може да се отрази зле на здравето на околната среда в дългосрочен план. Тези заплахи трябва да се вземат предвид пред директивата. И е очевидно, че решенията трябва да се вземат от държавите членки. Европа трябваше да бъде по-умна тук. Трябваше да действа по-адекватно. Надявам се, че обещанията на господин Юнкер ще бъдат изпълнени. Имате думата, каза председател. Госпожа Чиничи, благодаря. Отглеждането на ГМО продължава да разпалва страстите в държавите членки и не, тяхното обществено мнение. Общественото мнение не е единно, защото не се знае точно какви ефекти произвежда ГМО върху здравето на хората. Нашият текст е балансиран, защото установява ясни правила, дава повече правна сигурност и дава на държавите членки да забранят изцяло или частично отглеждането на ГМО на тяхна територия. Освен това, държавите членки могат да направят избор основавайки се и на рисковете за общественото здравеопазване и за околната среда. Имат възможност също така да правят социално-економически преценки и преценки свързани с управлението на селското стопанство. За това смятам, че споразумението е уместно и разумно. Затова гласувах за. Благодаря. Госпожа Гардини, за една минута. Благодаря. Категорично подкрепихме текста чието приемане очакваме вече от 4 години. Съгласно този компромис, държавите членки имат право да решат дали да отглеждат ГМО на своя територия или не. Много е важно, според мен, да се прилага принципът на субсидиарност по толкова деликатен въпрос, въпрос от който проистичат последици за хранителните продукти и околната среда. Компромисът се ползва с подкрепата на политическите групи в парламента. Това показва, че ние сме институцията, вслушваща се в гласа на гражданите. Приемането на този компромис укрепва и нашата позиция тъй като немалко граждани искат да консумират здравословна храна. Има някои празноти в законодателното предложение, като например въпроса за отговорността проистичащите стопански щети за съседни територии могат да бъдат много значителни. Този въпрос трябва да се уреди. Госпожа Джуфрида. Благодаря, госпожа председател. Всички знаем, че генетично модифицираните организми са предмет на ожесточени спорове. Добре знаем, че близо 58% от хората в Европа са против генетично модифицираните организми. И така, включително и в научните среди има защитници и противници на ГМО. Тоест, е, тук не говорим за противопоставяне на онези, които просто ги е страх и другите, които са готови смело да тръгнат по да, е, този новаторски път. Не, дори в научната общност няма а, съгласие по въпроса. За съжаление обаче твърде често дебатът се превръща в чисто идеологически дебат. Мисля, че трябва по-скоро да се пренасочи дебата и той да вземе предвид научните доказателства. Гласувах в подкрепа на предложението. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че компромисът не ми се харесва особено. Въпреки това гласувах за. Гласувах за, тъй като този компромис отразява политическата реалност и преди всичко, защото ни дава възможност за прилагането на конкретна процедура. Нямаше не можеше да се запази статуквото. До момента комисията и съветът взаимно си пречеха, а сега поне имаме процедура. Би ми се искало в областта на биотехнологиите и на генетичното модифициране да продължим да имаме възможност за научно-изследователска дейност. Не можем просто да се ограничим с това да се обявим против ГМО. Трябва да извършим съответните проучвания, да направим анализ на риска. Така ще можем да дадем и съответната добра оценка на рисковете и ползите. Госпожа Годан. Благодаря. Текста, който ни предлагат, всъщност е троянски закон, защото дава на държавите членки възможността да се е, да стигна до съглашателство с биотехнологичните мултинационални фирми. Свободното движение на стоки и услуги, включително и на ГМО, е на дневен ред и освен това ще направи, ще сложи своя отпечатък върху пейзажа и върху хората, които го населяват в името на кого обаче. Е, разбира се, че трябва да изхранваме нашето население, което непрекъснато нараства, но трябва да направим правилен политически избор в тази посока суверен, суверенното държание на държавите членки е точно толкова важно, колкото е важна индивидуалната свобода за индивидите. Разбира се, че трябва да се храним и да не гладуваме, но не да плащаме за здравето си за това. Благодаря. Господин Анеманс, една минута, заповядайте. Благодаря много, уважаеми колеги. Възможно е да се подобряват е, растения и култури е, чрез е, генетично модифициране. това, което е проблемно, са монокултурите. те са зле за цялото производство. И ето тук виждаме, че има възможност за някои забрани, но същевременно те не могат да се отнасят за износа и вноса. Тоест, хората могат да консумират генетично модифицирани организми без изобщо да си дават сметка за това. А, нещо, което застрашава и избора на потребителите и на практика избора на производителите. Затова гласувах против. Господин Полчак, една минута. Мисля, председателя, я съм... Госпожо председател, госпожи и господа, Гласувах за предложението, тъй като според мен държавите членки на Европейския съюз ще извлекат ползи от новата директива, съгласно която на практика ще могат да координират действията си по отношение на отглеждането на ГМО на своя територия. Държавите членки ще имат право да вземат решение за това дали да ограничат или направо да забранят отглеждането на ГМО на своя територия. Съгласно директивата от 2001 година за отглеждането на ГМО се издаваше разрешение на централно ниво, на общо европейско равнище единствено с нотификация от националните органи. А сега държавите членки ще имат право да вземат решение. Според мен това е много важно, тъй като ще приложим на практика принципа на субсидиарност. Често говорим за него, но не го спазваме. Благодаря, госпожо председател. Нито въпросите, които често си задавам, когато става дума за гласуване, това ще подобри ли сегашното положение? И за това гласувах за доклада сега, защото все пак той е една положителна стъпка, защото настоящото положение е напълно неприемливо. Държави членки могат да бъдат съдени от много национални фирми, ако забранят производството на генетично модифицирани продукти. А, по-настоящем нещата са такива, че 19 държави членки отхвърлиха предложението на комисията за, по, за а, пионер 15.0 7, това е генетично модифицирана царевица. И е, Монсанто може да ги съди. Държавите членки могат вече е, правомерно да вземат тези решения самостоятелно. Ирландия е против генетично модифицираните организми и това е най- най-демократичният възможен резултат днес. От тук нататък ирландските граждани ще държат отговорно именно ирландското правителство и ирландския министр на селското стопанство за подобни решения. Госпожа Заборска. Ами Благодаря. Гражданите на Европейският е, съюз виждат, че ние политиците сме раздвоени относно ГМО. От една страна казваме, че ако искаме да разрешим световният проблем с изхранване на населението, изкореняването на глада, това е невъзможно. От една страна. От друга страна казваме, че трябва да внимаваме, защото има опасни допълнителни ефекти. Затова аз съм за постигането на споразумение, на разбирателство на тези две течения. Съгласна съм и с това държавите членки да имат, е, да носят своята отговорност. До момента регулирахме централизирано това и държавите членки имаха само ограничена възможност да вземат решение. Сега нещата ще бъдат различни и ще има повече яс, правна яснота. Ще стане ясно коя държава членка иска да отглежда или не. Благодаря, госпожо председател. Не знам защо изобщо има Европейски орган за безопасност на храните, като се има предвид, че пренебрегваме научните изследвания от последните 25 години, в които бяха инвестирани милиони. Резултатите от тези изследвания показват, че има рискове за безопасността на храните, здравето на хората са и животните. Много граждани са загрижени, но нека нашата политика се основава на резултатите от научни изследвания, не на емоции. Зелените всяха сред нас страх, че ГМО са нещо изкуствено. Ако обаче даваме право на осмотрение на държавите членки, ще се стигне до разпокъсване на вътрешния пазар. Как се вписва днешният компромис с общата сълскостопанска политика и общата политика за безопасност на храните? Трябва сигурност за потребителите, както и за производителите производителите трябва да имат възможност да вземат решение. Научно-изследователската дейност, технологиите, новаторството, това е пътят напред тук в Европа. Благодаря за една минута, госпожа Макларкин. GMOs... Когато става дума за генетично модифицирани организми, всички искаме да се вземат решения по един умерен, разумен начин, основан на научни доказателства, но не всички страни в Европа искат да вземат решения, основани на строги научни доказателства. Решението днес дава възможност държавите членки да вземат сами тези решения, т.е. да се върне вземането на решение от Европейския съюз към Великобритания и е, това е нашата цел като консерватори, за това приветствам това връщане на правомощия. Благодаря, господин Уолф. Благодаря, госпожо председател. Това е възможност за държавите членки да се върнат към субсидиарността и отново да поемат отговорността на взимане на решение в областта на ГМО. Консерваторите казват, че това е добра новина, само че не е съвсем точно, защото има 50 точки, в които държави, по които държавите членки трябва да се обърнат за разрешение към институциите, преди да вземат решение. Това не е заради парламента, а заради комисията и съвета. И това още веднъж показва колко сме важни ние тук в парламента не е ясно какво е отношението ни към ГМО и към това каква система трябва да въведем, за да хармонизираме системата и да дадем на народите на Европа възможността да решат какво да правят и кое е най-добро за тях. Благодаря. I beg your i beg your pardon my apologies but just to prepare mr kelly you are next. mr gill you have the floor for one minute. господин гил имате думата за една минута. Британската преса и немалко членове на Европейския парламент заявиха, че ако гласуваме за, ще вменим отново правомощия на правителствата на държавите членки. Погрешно е заглавието на доклада, именно възможност за държавите членки да забранят или ограничат отглеждането на ГМО. Както обикновено в парламента, нищо не е всъщност онова, което изглежда. Гласувахме по 50 изменения, а не по законодателен текст. Гласувахме по 50 изменения, които бяха разгледани анблок. Единственото изменение, което отново вменява компетенции на държавите членки, изменение 20, не бе прието. Така отново се установи диктатът на Европейския съюз спрямо Великобритания. За това и гласувах против. Благодаря, господин Кели. Е, Благодаря много. Е, много се радвам, че мога да съобщя, че гласувах в подкрепа на този доклад, е, спазвайки линията на своята политическа група НП. Това беше необходимо. И над половината от колегите гласуваха в подкрепа на това решение, всъщност 70%. Това само по себе си вече достатъчно добро. И показва, че имаме нужда именно от това, от е, научни изследвания, от иновации, нещо, което в моята страна е необходимо от доста време насам. Държавите членки могат да вземат различни решения. И тук ще се даде възможност е, те да го правят. За мен това е напредък. Макар, че може би не във всички отношения е, решението е съвършено. Господин Джамбаски. Председателстваш, уважаеми колеги, подкрепих предложението на докладчика, защото смятам, че то е разумно и съдържа нови разпоредби, от които определено има нужда. Въпросът за забраната на ГМО в държавите членки е основен въпрос. В България има силно подозрение към отглеждането на ГМО, а също така и срещу реализацията на стоки, съдържащи ГМО макар настоящият доклад да не съдържа разпоредби регламентиращи пускането на пазара на продукти съдържащи гмо той изпълнява една основна цел а тя е да се даде необходимата свобода на държавите членки да забраняват или ограничават отглеждането и разпространението на гмо на националните си територии. считам че гражданите на държавите членки трябва да имат право чрез своите управляващи органи да решат дали и как да се отглежда гмо на тяхната територия. това е част от националния суверенитет. що се отнася до българя българското общество в огромната си част против отглеждането на гмо и е, аз споделям това мнение и тези опасения. използвам момента за да призова европейския парламент комисията и съвета да продължат разговора за решаване на въпроса за пускането на пазара на гмо или на стоки съдържащи гмо. необходимо е да се даде възможност на държавите членки сами да определят дали и как на тяхна територия ще се произвеждат и внасят за търгуване продукти съдържащи гмо. благодаря за вниманието от ората за една минута, господин Кобърн. Благодаря, госпожо председател. Това не бе вод за това дали или не Обединеното кралство може да отглежда ГМО. Това е само едно изменение, в крайна сметка, сред 50 други. Все още Европейският съюз взима решенията. Британският парламент е единствено и само той следва да взима решения за ГМО. И освен това, трябва да вземем отношение ние като парламент относно е, ловът на риба около, в териториалните води на Сейшелските острови. Защо това ни вълнува повече, отколкото други въпроси? Тук в парламента говорим едно, а друго пием, както обикновено всъщност. Благодаря. Господин Ханан, благодаря, госпожо председател. Смешно е, някакси странно всъщност. Говорим за промените в климата и все ни се казва, че най-важното е да се спазва научния консенсус, да се е, следват научните съвети. А сега същите тези хора, които веят знамето на науката, като става дума за генетично модифицирани организми, изведнъж отстъпват от науката и казват не е само въпрос какви са научните доказателства, а как и хората се чувстват по въпроса. Е, какво сега? Кое е вярното? Може да има нелогични възражения, казвате, но те не са непременно невалидни. В такъв случай всякакви видове суеверия могат да влязат в действие тук. В крайна сметка хората могат да решават, решават сами какво искат да купуват като потребители. И а, за това най-добре е подобни решения да се вземат на национално равнище, а не едно правило да се налага на 600 милиона европейци. Господин Агния, една минута. Нека сме честни. За ЮКИП в случая нямаше проблем, тъй като ставаше дума за вменяването отново на правомощия на държавите членки. Но ако се гледаме по-внимателно, то ще видим, че комисията ще участва на всеки един етап от процедурата, дори ще разполага с още по-широки правомощия за това трябваше да се въздържим от гласуване. Едно от най-важните изменения, изменение 20, трябваше да бъде гласувано разделно, тъй като съгласно него реално се вменяват отново правомощия на държавите членки. Би било интересно да видим дали държавите членки, които ще решат да не отглеждат ГМО, ще забранят и на гражданите си да консумират такива продукти. Това би било наистина забележително. Би било забележително, ако гражданите нямат достатъчно храна в резултат от това законодателство. Господин Финч. Госпожо председател, ние гласувахме с въздържание. Извинявам се. А, си нещо текста. И така, целта всъщност беше е, да се разпределят правилно правомощията. Тук предложението беше доста спорно. В крайна сметка това споразумение ще бъде направено напълно излишно, след като влезе споразумението с сила, споразумението за свободна търговия с Съединените щати. Благодаря председателката съобщение.